въпроси. Например, въпроса за водата трябва да повдигнем. Франция и Белгия са най-големите експортери на тази продукти. Благодаря, господин Арсенес. Два минути и половина за групата Аудер, господин Казак. Благодаря, господин председател. Уважаеми